Председателя. Подновяваме заседанието. Протоколите от заседанието от вчера са предоставени. Има ли възражение? Ако няма, протокола се счита за прият. Следващата точка от дневния